Уважаеми дами и господа, откривам отново заседанието, прекъснато на 26 ноември. Протоколите от 6, 26 ноември са на лице. Има ли възражения срещу тях? Няма. Ой, Мишова. Herr Gericke, Sie. Bitte sehr. Моля, господин Герикер, имате думата. Уважаеми господин председател, дневният ред днес има седем изказвания и е, гласуване. Искам да помоля да размислим заради тези е, мини пленарни заседания. Никой няма нужда от тях. Добре, казва председателят. Е, ние ще си отбележим вашето изказване, но няма никой против протоколите, така че те са прияти. Уважаеми дами и господа, компетентните полски власти ме уведомиха, че господин Чеслав Хок и господин Козловски от 27 ноември ще заместят е, господин Кробачик и господин Яшкиевец. Добре дошли на новите колеги. Искам да им напомня, че те разполагат с пълни права